И така, скъпи колеги, много ви моля, заемете местата. La séance est ouverte. Откривам заседанието. Chers collègues, à propos de l'agenda. Скъпи колеги, що се отнася до дневния ред? Получихме от комисията и след разпространението на проекто Дневния ред две искания за трансфери 29.30 относно хуманитарната помощ а, за Уганда и Венецуела. Ком, комисията каза, че това са спешни случаи, така че господин Морешан и аз приехме да добавиме тези две точки в дневния ред – но тези две точки ще могат да бъдат гласувани само ако разполагаме с необходимото време, тъй като имаме много тежък дневен ред. В бъдеще ще помоля комисията да ни предава е, трансферите, които се считат за спешни в оказаното е, е, за това време, за да можем да предприемеме необходимите стъпки. Решенията на координаторите от 9 октомври са във вашите папки и ако нямате възражения, считаме, че са приети. Също така разполагате с протоколите от 13, 24 и 26 септември. Ако нямате възражение, проекто протоколите се считат за приети. Après ce préambule. И сега преминаваме към гласуването. Всички осъзнавате, че става дума за ключови проблеми, става дума за сред, средносрочният доклад, нещо, което е съвсем ново, относно МФР 21-27 е година. Става дума за доклад за собствените ресурси, по който доклад, докладчиците работиха в продължение на месеци. Господин Тома и госп... Е, госпожа Тома и господин Обрихт, както и Левандовски и Депре работили са в тясна връзка с е, докладчиците в сянка, както и с комисиите, от които са получени е, приноси, становища и заедно с е, председателския съвет, е, за да могат да бъдат обсъдени конкретните цифри за всяка една програма, ако сега да видим дали съвета ще иска да го обсъди с нас е, има внесени изменения, които са по правилата на МФР и между институционалното споразумение и това, това ще бъде на практика правното основание, на което ние ще стъпиме, за да дадем или не своето одобрение на следващият бюджет. Цифрите имат а, пряк, пряко отношение към становищата, които ще гласуваме в последствие. Председателския съвет бе приканял всички комисии по искане на комисията Бюч за е, а, съответствие с онези, които са в проекто бюджета, така че ще трябва да а, е, прегледаме и цифрите, които присъстват в нашите становища. В списъците на гласуване са и конкретните цифри. А сега смятам, че е време да преминем към гласуване за Тома. Не искам да взема думата по доклада, просто да ви кажа, че съм си забравила картата. <laughs> Затова историческо гласуване благодаря на колегите за милата реакция. Но след като, след като става дума за картите, много ви моля, не служете ги в машините за гласуване, за да провериме дали всичко функционира добре. Моля, гласувайте. 25 карти са били включени, са били а, карани в машината. 24 са валидните, но не е и на Изабел Тома. Моля ви сега гласувайте. Като един от вас... Не, ето всички гласуваха. Край на гласуването. И сега гласуваме компромис А. За, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение се оттегля. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. 39-то изменение за против въздържали се отхвърля се. Компромис Д за против въздържали се приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис Ф. за против въздържали се приема се. 60-то изменение за против въздържали се при Подхвърля се 64-то за против въздържали се, отхвърля се. 65-то, за, против, въздържали се, приема се. 66, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част, за, против, въздържали се, нека да провериме, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа на 10, като... А, получихте си картата прекрасно. Няма край за прогрес. 66-то беше това, 68-то за против, въздържали се, приема се. 69-то за против, въздържали се, отхвърля се. 71 то за против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за против, въздържали се, приема се. 72 то за против, въздържали се, отхвърля се. 73-то за против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 85-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 87-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис и за против. Въздържали се, приема се. 126-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 128 за против, въздържали се, отхвърля се. 130 за против, въздържали се, приема се. 129 не, отпада. 132 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Жи за против, въздържали се, приема се при компромис каза против, въздържали се, приема се. 141 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за против, въздържали се, приема се. 150 за против, въздържали се, приема се. 151 отпада и 152, 153, за против въздържали се отхвърля, 154 за против въздържали се отхвърля се, 155 е оттеглено, 157 за против въздържали се отхвърлено, 159 за против въздържали се отхвърля се компромис М за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 въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 с устно изменение за, против, въздържали се, от приема се. Компромисен за, против, въздържали се, приема се. 174 оттеглено, компромис О за, против, въздържали се, приема се. 175 за против, въздържали се, отхвърля се. 176 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за против, въздържали се, приема се. Приключихме с измененията по МФР. Сега частта собствени ресурси. Компромис Q. За против. Въздържали се. Приема се. 185 изменения за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис R. За против. Въздържали се. Приема. Компромис S. За против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т за против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за против, въздържали се, приема се. Компромис В за против, приема се. Изменени 204 за против, въздържали се, отхвърля се. 205 за против, въздържали се, отхвърля се. 206 за против, въздържали се. Отхвърля се 207 за против. Въздържали се. Отхвърля се 208 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис W за против. Въздържали се. Приема се. 215 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, приема се. Сега три изменения с една и съща цел в устно изменение на докладчиците за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. Връщаме се в частта МФР, съображение, компромис хик за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, не, отпадна. Осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y. За, против, въздържали се, приема се. Сега членовете по регламента 237 за прости въздържали се отхвърля се. Имаме и промени, които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 246 също, 247 за против въздържали се, отхвърля се. 19-та промяна с устно изменение за против въздържали се, приема се. 248 и 249 и 50 са отпаднали. 251 за против въздържали се отхвърля се. 252 за против въздържали се отхвърля се. Промяна 20 за против въздържали се приема се. 253 пада, 200, промяна 21 за против приема се, промяна 22 за против въздържали се приема се, 254-то изменение отпада, 23-та промяна за против, въздържали се приема се, 255 отпада, промяна 24 за против, въздържали се приема се, 256 отпада, както и 257. 258 за, против, въздържали се, приема се. 25-та промяна е оттеглена. 259-то изменение. Нето отпада. Промяна 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260 за, против, въздържали се, приема се Отхвърля се 27-ма промяна за Двадесет и седмо за против въздържали се приема се 28 за против въздържали се приема се 29 промяна за против въздържали се приема се 300 за против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 Изменение 207.3. Repoussé. Отхвърля се. Application numéro 1, qui est pour. Промяна 1, за, против, въздържали се. Приема се. 219 отпада. Промяна 2. За, против, въздържали се. Приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. Трета промяна за, против, въздържали се, приема се. Четвърта за, против, въздържали се, приема се. 221 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето. Пета промяна приема се. Шеста промяна за, против, въздържали се. Приема се. 222 отпада. 7 промяна за против. Въздържали се. Приема се. 223 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Осма промяна за против. Въздържали се. Приема се. 224 и 5 отпада. 228 за против въздържали се отхвърля се. 209 и 300, които са същите, отхвърлят се. 9-та промяна за против въздържали се, приема се. Компромис АЦ за против въздържали се, приема се. Промяна 11 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Д за против. Въздържали се. Приема се. Промяна 12 за против. Въздържали се. Приема се. Авко промяна номер 4 за против. Въздържали се. Приема се. 236-то изменение за против въздържали се. Приема се. 13-та промяна се оттегля. Предложение за междуинституционално споразумение. 46-то за против въздържали се. Приема се. 47-то за против въздържали се. Приема се. 274 изменение пада. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. Промяна 48 за, против, въздържали се, приема се. 277 отпада. Промяна 49 за, против, въздържали се, приема се.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 278 изменение за против въздържали се приема се. 54-та е оттеглена. 55-та промяна за против въздържали се приема се. 56-та за против въздържали се приема се. 279 отпада, 280 за против въздържали се, отхвърля се, 280 за, против, въздържали се, отхвърля се, 281 за, против, въздържали се, отхвърля, 283 за, против, въздържали се, отхвърля се, 284 за, против, въздържали се, отхвърля се, 285 за, против, въздържали се, отхвърля се, 57 промяна за, против, въздържали се, приема се, 286 за против, въздържали се, отхвърля се. Промяна 58 за против, въздържали се, приема се. 59 за против, въздържали се, приема се. 287 за против, въздържали се, приема се. 288 за против, въздържали се, приема се. Промяна 60 е от оттеглена. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 289-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Сега приложенията, които са включени в компромис А е за против въздържали се приемат се. И сега преминаваме към заключението. Тъй като а, допустимите изменения са в компромисите, останалите са или недопустими, или невалидни. Така че сега можем да гласуваме целият преходен доклад. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, 5 против, няма въздържали се. И тези ръкопляскания са а, благодарностите към нашите четирима докладчици и докладчиците в сянка. Те получават ясен мандат. Просто тук нататък трябва да убедим съвет. <laughs> bon, disons que c'est une étape importante. Но това е важен етап. И направили сме всичко необходимо дискусията да започне по конкретни факти и цифри, програма по програма. А сега преминаваме към доклада на Ейдър Гърдия Забал относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Изменение първо с устно изменение към него за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за,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 Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за, 14 гласа против и един въздържал се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 14 се отегна. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 гласа против, 11 гласа за. Изменение 21 за, против, въздържали се. Нека пак да проверим за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се изменение 300 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 300. Поема на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16 гласа против, 13 гласа за. Изменение 300 за. Извинете. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст по име гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 24 гласа за, 4 гласа против, 2 въздържали се. Поздравления за Идера. Nous allons maintenant procéder au vote sur le rapport. Продължаваме с доклада на колегата Георган, посветен на диференцираната интеграция. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Не стана много ясно. В такъв случай ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 6 гласа против. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Моля ви, вдигайте по-ясно ръка. Изменение пето и изменение шесто са идентични. За. Против. възражали се. Отхвърлят се. Изменение 5, изменение 6. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. А да, Ами, извинявайте, но ще ми е по-лесно, ако по-ясно дигате ръка. Изменение Седмо и 8 също са идентични. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Гласуваме целият текст с направените изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 6 гласа против. Поздравления за Шарлз Гьовенс. Сега пристъпваме към гласуването на становищата за отделните програми и реша да направя едно уточнение и да ви всъщност да направя едно предложение. Редица компромисни изменения бяха приети по доклада за многодишната финансова рамка по отношение на целите свързани с климата по съседната формулировка. Приносът на Европейския съюз с изпълнението на целите на Европе... на... за постижение климата би трябвало да бъде в размер на поне 35% от общите разходи на, за МФР за периода 2020, 2027 година и 30% възможно най-скоро, най-късно до 2027 година. Тоест има две равнища. Едното е общата ни е цел за периодът от 7 години с цел от най-малко 25% и годишна цел 30% възможно най-скоро и най-късно през 2027 година. Редица от измененията Възстановищата, като ще гласуваме, предвижда обща цел от 30%, което обаче ще е в противоречие с текста на междинния глас... доклад, който тук ще гласувахме. Реди са докладчици и вносители на изменения предложиха устно изменение, с което да се отрази приятата формулировка в съответното становище, за което им благодаря. При, при след това изменения, които може да се оказа противоречиви, съществуват а, като а, изменение първо и девето по отношение на лайф, изменение 20 относно а, фонд за управление на границите и а, изменение 20 по права и ценности. Всичките изменения са влесени от госпожа Ятенмаки, която отсъства днес, така че за да няма опасност от липса на съгласуваност, ви предлагам в момента, в който бъдат гласувани тези изменения, да вземем предвид едно изменение посветено на климата, което да звучи последният начин цялостна цел от 25% от разходите от бюджет на Европейския съюз в подкрепа на целите в областта на климата за периода на многоща финансова рамка 2000 2021-2027 година и годишна цел от 30% възможно най-скоро и най-късно през 2027 година. Съгласни ли сте с това предложение? Да. Чудесно, благодаря ви. Радвам се, че се съгласихте. В такъв случай започваме с програмата Митници за сътрудничество в областта на митниците. Изменение четвърто за против въздържали се, приема се. Изменение седмо с устно изменение към него за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Точките от преамбюро. Изменение 5 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20 гласа против, 10 гласа за изменение, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема с изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 26 гласа за, 2 гласа против. Поздравления за докладчика. Продължаваме с програмата Фискалис. Изменение 8 за, за изменение 8. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, приема се. Компромис А Извинявайте, няма да се повтори. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За, което е съвместимо с изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. програма промбило изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против и 11 гласа за. Изменени 14 за. Отхвърлихме изменение 5, изменение 13 за. Против. Въздържали се, приема се изменение 14 за. Против. Въздържали се, приема се изменение 6 за. Против. Въздържали се, приема се изменение 7 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 15 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ за, против, въздържали се. Приема се изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме целия текст с внесените изменения. По има на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 24 гласа за, 5 гласа против. Поздравление за докладчика. Продължаваме с доклад на госпожа Ятен Маки относно програмата LIFE. Изменение 23 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16 гласа против, 13 гласа за. изменение. Второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо и осмо. Ще ги гласуваме амблока за. Против. Въздържали се. Приемат се. Нека да направим проверка. Изменение 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Моля го съвете електронно. Край на гласуването. Приемат се 18 гласа за, 12 гласа против. Изменение 24. Отпадат. В такъв случай преминаваме към изменение 32 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 за, против. Въздържали се, при отхвърля се. Изменение 9 и изменение първо и тук включваме изменението за климата. За, против, въздържали се, приемат се. Съобщението от преамбило изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 14. Край на гласуването. Приема се 20 срещу 10. Изменение 15 за, против, въздържали се. Приема се изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 то е оттеглено изменение. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, Всъщност стигнахме до гласуването на целия текст. По на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 26 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Поздравление за госпожа Ятен Маки. Продължаваме с доклада на господин Ламасур. Създаване на Европейския фонд за отбрана. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 45 в две части. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 отпада. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 отпада. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 отпада, 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 52 отпада, 53. А, извинете, е, ще гласуваме 52. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 53 за. Против? Въздържали се? Приема се. 54 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. 55 отпада а не, всъщност не отпада. 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 6.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 въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Моля, гласувайте изменение 67. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 12 за, 68 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се. Нека да проверим, защото не всички дигат ръка. Гласуваме изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Ако обичате, вдигнете по-високо ръка. Изменение 8 за. Против. Виждам, че не всички вдигате ръце. Така че нека да гласуваме електронно изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 за 11 против. Изменение 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но ще ми направите услуга, ако вдигате по-високо ръка. За 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Да проверим с електронно гласуване изменение 9. Начало на гласуването. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 за, 11 против. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 11 за. Против. Въздържали се. Приема се 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против въздържали се, отхвърля се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се 77 за, против, въздържали се, отхвърля се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 79 за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, приема се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 въздържали се, отхвърля се 22 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, приема се, извинете, 23 за. Je consulte à nouveau sur le 23. Qui est contre? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за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 Приема се 18 за, 9 против. Това беше 33. 34 за, против. Въздържали се, отхвърля се 35 за. Тридесет пет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против въздържали се, отхвърля се. Тридесет и седем за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздър... приема се. Изменение 39 и изменение 40 с едно устно изменение от докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Приема се. И сега гласуваме целият текст по именно гласуване, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 5 е, гласа против, така че поздравяваме колегата Ламасур. И сега преминаваме към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 Виждам, че не всички вдигате ръка. Ще гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 16 гласа за, 10 против и 1 въздържал се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 не се гласува, 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47, нека да проверим обаче 46, начало на гласуването.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 Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за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 Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 2 гласа против, така че поздравявам Моника Холмар. Сега преминаваме към гласуване на доклада на Георгиос Кирцус. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване на митнически контрол – Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 1 се гласуват на блок. Кой е за? Против. Въздържали се? Мисля, че са приети.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 въздържали се, приема се. 15 за. Ки е контр? Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Репусе. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 гласа против, 10 за. Изменение 3 за. Против. Въздържали се приема се 4 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 19 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Преминаваме сега към доклада на колегата Глонек Моран. Европейски социален фонд Плюс. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 оттеглено, 43 е съвместимо, кой е за 43, против, въздържали се, приема се 44 за против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 1 за, против, въздържали се, приема се. Nous passons à l'amendement numéro 9. Изменение 9. Първа част. Тя се покрива от компромис 1 и всъщност ще гласуваме само втората част. За. Против. Виждам много ръце, които са малко уморени, може би, защото доста дълго гласуваме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 Изменение 53 с устно изменение за. Против. Виждам, че не всички сте вдигнали ръка, така че гласуваме електронно 53 с устно изменение. Повтарям, гласуваме 53-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 12 за. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54 за. Госпожо Тома, искате да вземете думата ли? Не. Не искате да вземете думата. Така, значи, гласуваме 54. Le 54 tombe, ainsi que... А всъщност 54 отпада. 53 ние гласувахме електронно, така че ще гласуваме отново 53 електронно начало на гласуването. А, благодаря. 53 край на гласуването. 24 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Това беше 53. Сега 13. 13. Кой е за? Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля 54 за, против. Въз... Повтарям, кой е за, кой е против. Въздържали се, отхвърля се 55 за, против. Въздържали се, отхвърля се 56 за против, въздържали се, отхвърля се, 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, 58 за, против, <clears throat> въздържали се, не беше ясно. Гласуваме 58 електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 гласа против, 14 за. 14. Изменение 14 с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. rapporteur a une mauvaise liste de vote qui ne compte pas les amendements oraux. Donc, euh... Alors, sur le 14. По изменение 14 гласуваме отново изменение 14 гласуваме електронно, за да няма грешки. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. 59 съвместимо с 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 60 за. Против? Въздържали се? Приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 оттеглено, 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по преамбюла изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 за, против,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 18 за, против. Нека да проверим електронно гласуване по изменение 18. Начало на гласуването. Скатайклю. Е Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за 17 против. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 в 3 части. Първа част за,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 23 за и 24, тъй като са идентични, значи 23 и 24. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване. 25, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 13 против. Съображение 21, изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за и 29. Те са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърлят се.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 против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме сега целият текст с измененията. По поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 3 против и 1 въздържал се. И мога да поздравя сега госпожа Глонек Моран. Доклада на Жозе Соле относно правата и ценностите. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Седмо отпада. 28 за против, въздържали се. Ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Скрутай клю. Repoussé par... Отхвърля се с 13 за, 15 против. Осмо е оттеглено, 13 изменение. Pardon, pardon, pardon. Je demande de la bienveillance. Да, извинете, просто малко повече благосклонност. 30. За, против. Въздържали се. Sur le 30. Scrutin électronique. Scrutin est ouvert. Електронно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против, 11 за. 31 изменение за против. Въздържали се. Ще проверим по електронен път. 31. Скрутин е ouvert. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се с 16 гласа против 9 от Тегля. Ensuite, on va pouvoir voter en bloc les 29, 21, 24. След това гласуваме bloc до 25, от 29 до 25. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Repoussé par 17 voix contre 11. 17 гласа против, 11 за.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 36-то. Приема се 38 за. Приема се 39-то за. Против въздържали се. Приема се. Приема се. 37 за. Против въздържали се. Приема се. 41 за. Против въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се. Приема се.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 Всички ли гласуваха? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено с 19 гласа против 47. За против въздържали се. Приема се. Съображение 13 за против въздържали се. Отхвърля се 15 за против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 Първо изменение за против. Въздържали се. Приема се. Две за против. Въздържали се. Приемат се. И сега цялата целият текст с измененията. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за 4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 9, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 се отменя. 2 за, против, въздържали, приема се. 15 за, против, въздържали, приема се. Да провериме 15-то по електронен път. Край на гласуването отхвърля се с 19 на 10, 16 за против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 Нека да проверим по електронен път. Става дума за изменение, в което ще проверим последователността. Моля, гласувайте. Rectifiez votre liste de vote, oui. <laughs> Le scrutin est clos. Край на гласуването. Приема се 23 гласа, 5 против.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 Non, ça, il manque une voix. Alors. Липсва ни един глас, така че време да една вода. Bon, bah, puisque la 29e voix ne veut pas venir, le scrutin est... Няма 29-ти глас, добре, край на гласуването. 24 за, 3 против и поздравявам Мануел Душантош. Il n'a pas voulu, il a, il n'a pas voulu influencer les votes. Той просто не е искал да повлияе начина на гласуване. Сега доклада на колегата Вайдере, фонда Солидарност за Латвия. Целият текст, моля гласувайте. гласуваха. Всички не са гласували. Край на гласуването. Край на гласуването. Апруве пар 27. Приема се с 27 гласа за, един против. Поздрав.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 Premier rapport. Първият доклад е програма Цифрова Европа 21-27 година. 17-то изменение за против. Въздържали се, нека да проверим по електронен път. Става дума за 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за, 14 против. 18 за, против. Въздържали се. Електронно гласуване. 18-то Изменени се приема, 19-то. Приема се 20-то. За, против, въздържали се, приема се 21 за, против, въздържали се. Ще гласуваме електронно 21. Моля, гласувайте. гласуването. Едно, 20, двадесет, 25, 7, 26, не, всъщност до 27, които могат да бъдат гласувани амблок. Моля, гласувайте, приемат се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 28. Всички ли гласуваха?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 9.33 за против въздържали се. Приема се. Съображение 10. Приема се. 11 за против въздържали се. Приема се. 12 за против въздържали се. Приема се. 14 за против въздържали се. Приема се. 15 с устно изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се. И сега целият текст с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? че Край на гласуването. 27 гласа за, 2 против. Поздравявам Пол. И още един доклад Рюбик относно конкурентоспособността и програмата за единен пазар. 16 изменение за, против въздържали се. Поименно гласуване 16. Не, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против. Първо, второ и трето могат да бъдат гласувани едновременно за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. Приложение, изменение 9 за против, въздържали се, приема се. Съображение 10 за против, въздържали се, приема се. 11 за против, въздържали се, приема се. 12 за против, въздържали се, ще провериме 12-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против. 13-то изменение. Две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се. Нека да провериме електронно гласуване на втората част. Край на гласуване. Отхвърля се с 18 гласа против. 14 и 15 Можем да ги гласуваме едновременно с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. И сега целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 27 гласа, 3 са против. Поздравявам Пол Рюбик. И сега, може би един доклад, който няма да гласуваме. Господин Ашвард, съжалява, но не може да бъде сред нас днес, така че ще се опитам да се изкажа от негово думе. Става дума за всички трансфери от съгласно член 27 на финансовият регламент. Получили сте преди няколко дни документите, свързани с тези трансфери по бюджет 2018 и други секции. Първо към Сметната палата 4 трансфера, 3 малки Става дума за сигурността 26 000 евро. А, преместване и пренасане 29 000 и 10 000 за библиотеката. Четвъртото за а, закупуване и поддръжка на информатичните системи 700 хиляди евро, трансфер за Комитета на регионите и Европейският економически и социален комитет. Комитет, економически и социален комитет включва един трансфер от 983 хиляди за е, съоръжения и технически ИНФ-6 и ИНФ-7 на Комитета за регион по е, бюджетна линия за придобиване на недвижима собственост 720 хиляди евро и 733 хиляди. Другия трансфер е за мисии с 76 460 евро повече, както и външни изследвания 146 000 евро. А, докладчикът в сянка иска ли да вземе думата по този въпрос? Ако няма желаящи за допълнителна информация, която може да ни предоставя госпожа Санчес Лопес от Сметната палата и господин Джакобсън от Комитета на регионите. В такъв случай, щом няма възражения, приемаме, че тези трансфери се приемат от Комисията по бюджета. Oui, je vous en prie. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз исках да гласувам против. Не съм съгласен с тези трансфери. Добре, вземам си бележка, но тъй като няма възражения, смятам, че Комисията по бюджети е приела тези трансфери, но си отбелязвам вашата позиция. Сега главният докладчик иска ли да вземе думата по бюджет 2018 и да ни представи две искания за трансфери от комисията, след като, които включахме в дневния ред, тъй като разполагаме с време. Бихме могли да откликнем на на а, казаното от комисията. Господин Морешан, да, благодаря. Има два трансфера поискани от комисията. Решение 29 и 31. Целта е да трансферираме, че, да, да, услуг, да, да, да, да оставим на разположение 42 милиона за Венецуела и Уганда за помощи за, за изхранване, медикаменти и така нататък за Венецуела и в Уганда за подпомагане на, на бежанците, които са в страната. 31 милиона от спешния резерв, 7 от прехвърляне от инструмента за развитие и Останалите също са на лице. Аз мисля, че трябва да го приемеме, тъй като наистина тези средства са необходими. Но просто да поискаме от комисията един следващият път да ни уведоми на време Комисията изпрати информацията в петък преди седмица и нещо, но междувременно имаше зелена седмица. Колегите бяха по избирателните си окръзи. Нямахме време да обсъдим този въпрос, ако беше спорен. Тук в случая не е спорен, но ако имаше по-сложен проблем, нямаше да можем да го обсъдиме. Така че Господин председател, смятам, че можем да гласуваме за и препоръчвам на колегите да подкрепят това искане. Благодаря, господин докладчик. Подкрепям казаното от вас. Направих го още в началото на нашата работа. Комисията да ни предоставя исканията на време, но господин главният докладчик а, изрази позицията си по въпроса и ако не сте против, да гласуваме положителното становище на докладчика. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? чакаме още всички да гласуват. Може би са колеги, които са излезли и са оставили картата си. Край на гласуването. От 20 гласа 18 са за и 2 са против, така че Комисията по бюджетите е приела предложението. Госпожа Холмайер нямаше предложения по, жили, по градсградния фонд, така че приключваме до тук. Нямаме допълнителна информация за политиката свързана с сградния фонд. Сега давам думата отново на Зигфрид Мурешан да ни представи проект на коригиращ бюджет 6 за да Благодаря ви, господин председател председател. Пак на бюджет номер 6, който ви представих, предвижда следното. Обикновено по това време на годината, както се случи и миналата година или преди две години, Европейската комисия трябва да излезе с проект на коригиращ бюджет и да направи кореден подарък на държавите членки за това, че толкова предоставят своите средства. Това се случи, както казах, и миналата година и преди две години. Тази година обаче положението е доста по-добро, изпълнението на бюджета е много по-добро, програмите вече се, са набрали скорост. Ето защо този ПКБ изглежда много по-добре от предишният, от миналата година и преди две години. В този ПКБ се предвижда много малко намаление 48,7 милиона за кредити за пъти задължения и 44,7 милиона за пъти задължения за плащания от функция първа и втора относно споразуменията за устойчиво рибарство. Това е по отношение на разходите. От, от гледна точка на приходите има технически уточнения по отношение на собствените ресурси. Това пак казваме техническа и автоматична процедура. какво става дума? Намаляването на нетните равнища на митата и на лосите с 2,6 милиарда евро. Също така увеличаване и на базата на данъка върху добавената стойност около 9 милиона евро. Какво е, каква е последицата от всичко това? Ако приходите от собствените ресурси са по-малко от очакваните, то автоматично държавите членки трябва да увеличат своите вноски въз основа на БНД и именно това е основната цел на този ПКП. Тоест, вместо приходите да дойдат от собствени ресурси, те ще дойдат от държавите членки възоснова приходът на основа БНД. Съветът трябва първо да приеме този проект на коригиращ като който ще има 8 седмици период на помирителна процедура с националните парламенти и чак след това ние ще може да гласуваме по него, т.е. очакваме да гласуваме Очаквам да гласуваме този проект на коригиращ бюджет през месец декември, но както каза господин председател, това за мен е по-скоро техническа процедура. Осъдихме го по време на предишните текстуални преговори с съвета и комисията. Не смятам, че има някакви проблеми. Представих ви доклада днес и, както вече казах, ще го гласуваме през декември, невероятно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин главен докладчик. Има ли въпроси, коментари? Не виждам такъв. В такъв случай ще продължим на 19 ноември. Това е крайния срок за внасяне на, на изменения до 18 часа, след което ще гласуваме в Комисията по бюджети на 21 ноември, като целта е текстът да бъде гласуван на второто пленарно заседание през месец ноември. Мобилизация. Продължаваме с мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Доклада на Ейдър Гардия Сабал. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, защото виждаме, че оставаме все по-малко и по-малко тук. След това дълго гласуване, така че направо. Става дума за искане за трансфер, трансфер от ФПГ. Е за втори път региона Атика иска от нас помощ. Този път става дума за 550 съкръщения от три различни предприятия и средствата трябва да бъдат от порядъка на 2 милиона 308 милиона евро, т.е. 60% от общата сума. Е, нещата са обсъждани заедно с Асоциацията на журналистите и Министерството на труда, така че нещата са абсолютно ясни и в правилата. Благодаря за това съобщение. Някой иска ли да вземе думата? Не. Изменения трябва да бъдат включени до утре 6 ноември 12 часа и ще гласуваме на 21 ноември. А на втората сесия, пленарна сесия през ноември, ще го гласувам. Йенс Гейер. сега давам думата на Йенс Гайер за методите за контрол на агенциите. И докладът, който ще ни представи. Благодаря, господин председател. В цветистия немски язик има понятие, че една зала може да се изпразни чрез говорене. И виждам, че тук няма наистина много депутати и задачите за децентрализираните агенции и техния демократичен надзор със сигурност е интересна тема, най-вече за АВКО. Колегата Шепфлинц е, се е заел с е, изготвяне на доклад. Аз съм е, постоянен докладчик за агенциите и мисля, че това най-добре може да стане в Комисията по бюджети при такива теми, що се отнася до мястото и количеството на това, което трябва да напишем, сме обвързани с строги правила, поради което приканвам всички колеги да се придържат към това правило. Това, което аз съм написал, е твърде малко, защото правилникът ме принуждава да се придържам към такава краткост. Аз се концентрирах върху въпроса финансиране на такси. Това е тема, която винаги сме обсъждали в комисията. Посочил съм, че междувременно все пак става дума за 1 милиард евро, които са постъпления от такси и могат да влязат в бюджетите на децентрализираните агенции, ако бизнес моделът позволи това. например, ако се събират такси за услуги на индустрията – е, при Агенцията по основните права това е малко по-трудно. Една втора тема, която също ни занимава непрекъснато. Това е седалището на агенциите. Това интересува особено много държавите членки, тъй като в миналото имаше някои е, особености, в смисъл, че някои агенции имаха повече от едно седалище и в миналото също имаше агенции, които са били с седалища, които са на доста недостъпни места, поради което проистича още един проблем, а именно, че близо до седалището на агенцията няма международно е, училище, международен университет, за да намерят е, служителите на агенцията място за обучение на децата си, видяхме, че това е проблем и помолихме комисията, агенциите, които все още са с две седалища, да бъдат подложени на оценка дали това наистина трябва да остане така. Второ, по отношение на персонала, което съм споменал, защото е важно. Това е така наречения коефициент на преизчисление. Вие знаете, че в държави, които все още не са въвели еврото, но и там има седалища на европейски институции, служителите на тези агенции се биват възнаграждавани по един коефициент на преизчисление, който не е много е, изгоден аз се занимавах преди с Фронтекс, с седалище във Варшава. От гледна точка на служителите на Фронтекс, този курс на преизчисление към злотата е много неизгоден за тях и по-неизгодни са условията, отколкото ако седалището е в страна от еврозоната, по-трудно се намира и персонал – и там, където можехме да приемем големи пакети от персонал за Фронтекс, наистина имаше проблем с менеджмента, с управлението. И също така един проблем важен за АВКО, също въпроса за демократичния контрол. Държавите членки в миналото много сериозно се отнесоха към задължението в надзорните органи на тези агенции да изпращат по един представител на, една, на всяка държава членка. И за това има много малки агенции, чието персонал е по-малоброен, отколкото членовете на надзорния орган за тази агенция, които са от всички държави членки. И е, сега, що се отнася до командироването на депутат от Европейския парламент, който има връзка по същество с работата на агенцията. В миналото бяхме малко по-дистанцирани. Има един общ подход, е, едно общо разбиране, бих казал на немски, Трите институции са възприели това общо разбиране, че при работа с децентрализирани агенции да се уреждат важни неща, които не могат да бъдат уредени в договора и в това, този общ подход, в това общо разбиране, също се предвижда възможността за изпращане на хора в контролните органи. Това са нещата, които съм споменал. Както казах, могат да се посочат още много неща. Благодаря. Мерси. Благодаря, господин докладчик по отношение на темата за агенциите. Вие внесохте яснота и е, посочихте основните моменти във вашето установище. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на колегата Сарвама, който следи досието от нашата политическа група, но който отсъства от днешното заседание, за което се извинява. Господин Сарвама е съгласен с а, позицията, изразена в становището на господин Гая, е би искал да се спре на три елемента. Първият е реалната стойност на заплатите. Смята, че те трябва да бъдат коригирани, за да отразят реалните разходи. На второ място бюджетите на агенциите би следвало да се изготвят съгласно принципът на бюджетирането основа на постигнатите резултати. Аз, честно казано, продължавам да не съм съвсем наясно какво точно значи този принцип. Нееднократно сме го обсъждали. Очакваше се това да е революция абсолютната революция на всички бюджети още не сме я видели, но все още се надяваме това да се случи. Макар, че бюджета на Европейския съюз не е като бюджетите на държавите членки, а понякога като че ли го забравяме, то точно не може да бъде контрацикличен. Това е бюджет, който се определя на годишна основа и не можем да кажем тази година 2, 2%, а до година може и по-малко от 1% от БНД. Не можем да действаме по този начин. Всички знаете, че ние тук в парламента не можем е, да вземем решение е, да увеличим приходите. Това, което казах тук ще, между другото, беше мое лично мнение, не беше част от позицията на господин Сарвама. Аз сега се връщам на точка трета от позицията на господин Сарвама. Той смята също така, че смята, че трябва да оточним приоритетите да, мандата на всяка агенция, за да няма повторение или припокриване в работата им, като по този начин би трябвало да се подобри ефикасността, ефективността, дори и сътрудничеството между агенциите. Благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? Не в такъв случай, господин докладчик. Надяваме се агенциите да се станат истински агенции а не да създаваме агенции, за да доставим удоволствие на някоя държава членка. Всяка държава иска да си има агенция и всяка държава си я защитава. Вижте колко се го каза сложно, обаче но с това да създадем Европейска агенция по труда. Можем да си представим, вим, че могат да се преструктурират някои от агенциите, които вече имат правомощи в областта на професионалните квалификации или на заедостта и да създадем нова агенция по този начин, но изглежда това се оказва много сложно начинание. Създава, постоява си проблема с а, агенциите, които а, събират такси но пък не бива тези такси да бъдат свеждани прекалено много, да бъдат намалявани прекалено много, защото агенциите ще се окажат в конкуренция с националните компетентни агенции. Така че трябва всичко това малко да го изясним, защото оставам с впечатлението, че разпределението на тези агенции отговаря повече на национални егоистични е, желания, отколкото на целите на една единна солидарна Европа. В заключение на дебата, господин докладчик, искате ли да споделите становището си с нас, като имате предвид, че крайният срок за внасяне на изменения за вашето становище е 19 ноември 19 часа, като ще се гласуваме на, 9, на 18 декември в нашата комисия, а на 20 януари АВКО, ресорната комисия, компетентно ще гласува своят доклад also die Verteilung der Agenturen. С удоволствие, господин председател, разпределението на агенциите. Сега аз малко се пошегувах с това, защото като историк направих едно сравнение с средновековието и казвам в началото, за да не се почувства някой обиден, че думата баста в немски язик няма обидно значение. Който познава историята на средновековието, знае, е, че е, децата, които е, са незаконни, са създадени с радост, обаче след това никой не се грижи за тях така и с агенциите. Е, когато бъде учредена агенция, държавите членки се състезават за получаване на седалището и е, Европейският орган по труда. Е, това също може би ще предизвика доста апетити, но искам веднага да посоча, че има държави членки, които нямат представители на европейски институции там. Е, и е, някои пък е, държат непременно някоя институция да има седалище там, така че това е въпрос на решение на държавите членки. Когато беше преместено седалището на СЕПАЛ, британското правителство избра седалище на много отдалечено място и имаше смисъл, защото агенции с подобни задачи имат седалище там, така че трябваше да се търси и синергиен ефект. Знаете, че сега седалището е в Будапешта и е, освен това различни членове на Европейския парламент е, се застъпиха много силно агенцията да не се премести в Хага, а в държавата членка, откъдето те идват. Тоест има нещо като инстинкт в случая – и естествено е добре, ако някой депутат е, може да каже, че се е борил важна европейска институция е, да е, дойде в родния ми град, в моя случай в Есен. Сега, дали това винаги има смисъл е отделен въпрос. И аз съм много за това, наистина да се търсят обективни критерии. Например, въпрос за достъп. Трябва да има в близост голямо международно летище. Една агенция, примерно, може да има много контакти. Например, Европейската агенция по химикалите или лекарствата. Там трябва да се сертифицират вещества, така че подобна агенция трябва да бъде близо до голямо летище. Освен това, за служителите трябва да има там международно училище. Това са най-малко два важни критерия, които винаги трябва да се вземат предвид, когато става дума за международен баланс в Европейския съюз. Това е въпроса за разпределението и аз виждам също, че Двете агенции се преместиха от Лондон. ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, сега има седалище в Амстердам, така че и там имаше е, един особен случай. Нидерландското правителство се бори много за това, но когато беше взето решение е, и когато се постави въпроса дали нидерландската държава ще поеме част от найемите, нещата като че ли вече загубиха своята привлекателност, така че ще трябва да се е, действа нидерландското правителство е, да държи на обещанията си, а, нидерландското, а италианското правителство все още не може да преглътне, че седалището на тази агенция е в Амстердам. И е, мисля, че тук естествено никога всички не могат да бъдат доволни, обаче все пак някои обективни критерии трябва да се спазват. Е, със сигурност те е, са приложими към Амстердам и към Милано. При разпределението на агенциите няма толкова много неща, които да се кажат и да се направят. Е, мисля, че имаме нужда от много допълнителни агенции, освен само ако Европейския съюз си възложи допълнителни задачи, да речем директивата за командироване на работници, която действа ефективно до толкова, доколкото е ефективен контрола от европейските органи, да речем European Level 40, тя е агенция, която също трябва да има своето определено седалище и не трябва да се допуска отрицателно развитие при агенциите. Мисля, че отговорих на всички въпроси, а всъщност още нещо. Трябва да похваля комисията. Действително се следи много точно правното основание, на което е създадена агенцията да се спазва. При ЕЛА, например, е, при бюджета ставаме свидетели на това, че определени програми в бъдеще е, ще се изпълняват от Европейския орган по труда, виждате, че е, средства се трансферират от определени програми в е, бюджета на ЕЛА. Смятам, че това е добре. И, както правилно казвате, господин председател, много ясно трябва да се разграничи правното основание. Мисля, че има една агенция, която действа на международно равнище при обучението на млади хора със седалище в Торино и а, е, някои, които вътрешната политика се посвещават на тази тема, мисля, че без да съм специалист, мога да кажа, че методите са сходни и биха могли да се слеят някои неща. Но аз а, е, мисля, че господин председателя може да направи това предложение в Комисията по а, е, външни работи и там ще чуете, че това е единствената агенция, която ние имаме там. Агенциите винаги са играчка в ръцете на комисиите и това не може да се приеме като нещо добро, но а, всяка комисия работи с а, определени агенции, близки до нейните задачи и колегите разбират това а, до по начин, че нещо им се отнема и тогава се задава въпроса дали тази агенция наистина е необходима и дали задачите не могат да бъдат изпълнени по друг начин. Благодаря. Мерси, мерси, Благодаря, господин докладчик. Така, сега и срок за внасяне на измененията. 19 ноември, 18 часа и след това гласуване в Комисията по бюджети на 10 декември. Сега ще дам думата на госпожа Хейди Хаутала. Тя пожела обаче господин Тарант да я представлява и той ще представи нейното проекто становище. Е, той на нашата комисия става дума за споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот Дивуар и Европейската общност. Господин Тарант, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем а, кратък, тъй като присъстващите в залата доста понамаляхме и вече май сме с размер на координатори, отколкото на цяла парламентарна комисия. Беше представихме подобно споразумение с Сенегал преди 4 години. Аз бях докладчик тогава и от тогава ме проклинат сенегалските рибари, както и испанските, португалските и шотландските рибари тъй като за тях го няма това добре балансирано споразумение. Но сега госпожа Хайтел, се опита да се справи по-добре с а, е, протокола за споразумението с Кот Дивуар, помоли ме да се спра на следните точки. Новият протокол е, между Европейския съюз и Кот Дивуар може да промени живота на е, преработващи, на занимаващи преработване на рибни продукти в страната и в частност на жените, защо призва Европейския съюз да поддържа диалога с местните органи и да гарантира, че жените преработватели в страната могат да се изхранват и напълно изцяло да допринасят за местната продоволствена сигурност и развитието на страната. Това е всичко. Благодаря ви. Мерси. Благодаря ви, господин Тарант. Всичко ни стана ясно и можем само да подкрепим намеренията на госпожа Хаутела. Обръщам се към колегите, които проявиха интерес към това досие, които са все още в залата. Госпожа Градия Себел каза, че докладът е отличен. Моля ви да предадете тези впечатления на госпожа Хаутела. но трябва да поздравя пък аз господин Таран за таланта, с който ни, Таран, таланта, с който ни представи това становище, беше много убедителен. Ако нямате нищо да добавите, ще ви осведомя, че крайният срок за внасяне на изменения е идния петък в 12 часа на обяд. Гласуването в комисията по бюджети ще се състои на 10 декември, а гласуването в водещата комисия, т.е. комисията по рибарство, ще се проведе на 23 януари, като идеята е гласуването в пленарна зала да бъде през месец февруари. Ни казвам с други думи. Очаква се споразумението да бъде одобрено преди изборите. И така, скъпи колеги, изчерпахме дневния ред за днес. Ще ви припомня само, че следващото ни ден ще бъде на 21 и 22 ноември и Днес гледахме някои от проектостановищата и ги гласувахме. А, ще трябва да разгледаме и да гласуваме всички становища. Ще имам удоволствието да го направим на 21 и 22 ноември. На 27 ноември на съвместно заседание с Комисията по бюджетен контрол – Ще се спрем отново на правовата държава и нуждата от зачитане на върховенството на закони и основните права на Европейския съюз. На 3 декември Инвест е с съвместно съседание с комисиите, комисията ЕКОН и нуждата от засилване на еврозоната. И на 10 декември в Страсбург ще проведем извънредно заседание на Комисията по бюджети. И това ще бъде последното заседание за 2018 година. Безспорно ще бъде незабравимо. А сега ще помоля координаторите и докладчиците в Сянка да се присъединят към нас тук в, в тази зала в 17.45, за да проведем първото подготвително заседание за помогителната процедура по бюджета за 2019 година. А сътрудниците, отговарящи за дисциплината и координаторите, моля ви да се обадите на всички, които би трябвало да са членове на помирителния, на делегацията за помирителния комитет. Много е важно всички да участват. По тиме случай има опасност да не ни достигне кворум в най-решителния момент. Не виждам някой друг да иска думата. Закривам заседанието. Така че продължаваме тук в тази зала в 17.45 за повторната среща за помирителната процедура, като първото заседание ще бъде в други ден в 9 часа. Красиво.